8. Добре, започваме с точка 8 за регламент 1698 от 2005 година на съвет относно подпомагането на развитието на селските региони. Нека да преминем към гласуването. Започваме с номер 8, след това преминаваме към 9 пряка подкрепа, т.е. имаме три точки, три гласувания. Нека да караме поред. Много набързо, за да можем да се придвижим. Ако няма и, е, възражение, нека да започнем да гласуваме. Първо, подпомагането на развитието на селските райони. Готови ли сте? Започваме да гласуваме по изменение 9. Първо, на гласуваме на изменението от Комисията по регионално развитие, всъщност 4. Изменение 4. Всички ли гласуваха? Моля, прекратете гласуването. реджи 4. Отхвърля се. Гласуваме изменение 9 на Терабела. Моля, гласувайте. Край на гласуването. По изменение 9 е одобрено. Режим на гласуване по изменение 3 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по изменение 10. Край на гласуването по 10. Приема се. 11 е оттеглено. Преминаваме към изменение 4 на докладчика. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 на докладчика отново. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Изменението на докладчика. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. А, моля, гласувайте по 13. Гласуваха ли всички? Е, И сега гласуваме анблок на най-важната част. 7 8.1 и 2. Гласуване блок. Край на гласуването. Единодушно гласуване. И сега последните три от Комисията по регионално развитие, изменение 13 не, извинявайте, изм... Е, точка от прембила 3. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Струва ми се, казва председателя. Моля, гласувайте по е, изменение 3. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега гласуваме по законодателното предложение с е, направените изменения. Режим на гласуване. Край на гласуването. Благодаря ви. И сега ще гласуваме по резолюцията, проекто резолюцията, край на гласуването. Отново има трима против и е, реш... гласуваме за решението да се започнат преговори с съвета. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново трима са против, но това е едно значително мнозинство. Благодаря на докладчика. И сега преминаваме към второто гласуване. изменение на регламент 73 е, от 2009 година на съвета за установяване на общи правила с схеми за директно подпомагане на фермерите в рамките на общата селскостопанска политика. Готови ли сте? Започваме режим на гласуване по изменение 4. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Одобрява се. Приема се. Преминаваме към 29. Край на гласуването. Приема се. 30. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 на докладчика. Моля, гласувайте. Изменение 5. Край на гласуването. Приема се. Режим на гласуване по 31. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Преминаване към 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 32, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 34. Моля, гласувайте. Това са Войче, Хиоле и Ничък. Край на гласуването. Приема се. 35. Край на гласуването. Приема се. 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 36. Приема се. Преминаваме към 37. Край на гласуването. Отхвърля се. Тридесет и осем. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по 39. Гласуваха ли всички? Край на гласуването по 39. Отхвърля се. Изменение 9. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 12. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Режим на гласуване. Не, извинете, 14. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40. Режим на гласуване, край на гласуването, отхвърля се. И сега, тъй като изменение 40 се отхвърля, има устно предложение от е, Оленичак. Искате ли да кажете нещо? Иска ли някой да бъде против е, това устно изменение? Искате да кажете нещо? Да. Много благодаря, господин председател. Моето предложение е в дефиницията на наследяването, на унаследяването. Тази дефиниция, според нашата система, трябва да... Тази дефиниция е в рамките на компетенциите на държавите членки и текстът следва да бъде формулиран последния начин. Разпоредбите, дефиниращи унаследяването в националното законодателство следва да останат в член 43. Така, ако никой не е против, устното а, изменение, подлагам го на гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. И Изменението се приема. Поздравления. Изменение 41. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 42. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 43, режим на гласуване. Край на гласуването. Одобрява, приема се. Гласуваме по изменение 16. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 44. Режим на гласуване. Изменение 44. Отхвърля се. Изменение 17 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването се приема. Изменение 18. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме към изменение 20. Гласувахте ли за 20? Край на гласуването. Приема се. И изменение 22 и 23. Гласуваме ги заедно. Приема се. Изменение 45. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. 46. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 47. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега гласуваме анблок. Изменения 24, 25, 26, 1, 2, 3. Режим на гласуване. Амблок. Край на гласуването. Гласуваха ли всички? Приема се. Преминаваме към а, изменение 48, режим на гласуване. Край на гласуването по 48. Отхвърля се. Сега преминаваме към 20 27, изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към гласуването на законодателното предложение с, с измененията. Гласуваха ли всички? Приема се. Сега нека да гласуваме проект проекто резолюцията. Режим на гласуване. Приема се. И последното гласуване е решение за започване на преговори с съвета с цел постигане на споразумение на първо четене, окончателно гласуване. Гласуваха ли всички? Благодаря. Приема се. Сега още един доклад е прият. Благодарим на докладчика. Сега преминаваме към точка 10. Резистентност към антибиотици. Заместник председателя Полсен има думата. Благодаря и благодаря на колегите. Това е една работа, която сега ще бъде лесна, тъй като ние успяхме да постигнем доклад по, да постигнем съгласие по 37 точки от 38. По една от точките не сме напълно съгласни, но независими, независимо от резултатите, това няма да промени текста, тъй като остава дума за подробност там. Е, предложение 39. Е, Аз не съм напълно съгласна. Тук не става дума само да се поставят ветеринарните специалисти в същата категория, както и селските стопани. Честно казано, ние не можем да кажем, че едно а, изменение на доклада ще направи работата по-трудна за ветеринарните лекари. Разбира се, това е едно а, бюрократично изменение. С, изменение 15 също не сме съгласни. А, има една погрешна статистика в изпратеното писмо. Тук става дума а, за статистиката за Дания. Някои ветеринарни организации твърдят, че има повишено използване на антибиотици в сравнение с миналото. Това не е вярно. И също така това е отразено и в доклада на Световната здравна организация, тъй като е, данните са наистина много скромни, не може да се направи нищо повече. И тук няма задължителен елемент. Тук се казва само а, да се внимава. А, и а, се говори също така за хуманното отношение към животните и че то е свързано с, с общественото здравеопазване. Когато говорим за това и за хуманното отношение, на нас ни се струва, че между физическото здраве и, фи, а, и психическото здраве съществува на английски се използва термина well-being тогава това се превежда с хуманно отношение и ако се променят условията, ние ще се чувстваме по-добре. Както каза господин Де Кастро по изменения 55. Аз искам да ви благодаря на всички вас за отличното сътрудничество. Искам да благодаря на заместник председателя Паулсън и сега, ако сте съгласни, нека да гласуваме. Започваме да гласуваме по изменение 30. Гласуваха ли всички? Приема се. Единодушно. 31. Моля, гласувайте. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Приема се. Изменение 32. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 33. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 34 и 35. Гласуваме заедно. 34 и 35 заедно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 37. 36, извинете. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на колегата Хойслин. Гласуваме 37. Край на гласуването. Приема се. Режим на гласуване 38. Приема се. Режим на гласуване 39. Край на гласуването. Приема се. 40. гласуван блок. Приема се 41. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 43. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 44. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 45. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Режим на гласуване по 46 до 49. 40, 47, 48, 49. Не казва председателя. Нека да гласуваме едно по едно. Гласуваме само за 46. Край на гласуването. Приема се. 47. Гласуваме измененията едно по едно. 47. Край на гласуването. 47. Отхвърля се. Приема ли се? Четиридесет и осем. Режим на гласуване. Приема се. 49. Режим на гласуване. гласуването. Приема се. Искате да вземете думата? Марк Тарабела има думата. Благодаря, господин председател. Искам само да, обяс... да ми се обясни защо тогава, когато става дума за, за равен брой гласове, защо да е прието изменение 47? Защо? трябва, трябва да имаме мнозинство, за да се приеме, струва ми се. Така че според мен 47 е отхвърлено. Благодаря, Марк. Секретарията казва, че вие сте прав. Изменение 47 е отхвърлено. Благодаря, Марк. Сега преминаваме към изменение 50. Край на гласуването. Още гласувате ли? Гласувахте ли по изменение 50? Добре, край на гласуването. Отхвърля се. 51. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Приема се. Сега преминаваме към 53. Гласуваха ли всички? Приема се. Сега преминаваме към изменение 54, режим на гласуване. Не, извинявайте, казва председателя, грешка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 54 е прието. Преминаваме към 55. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Приема се. И сега вече преминаваме към изменение 1. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по изменение 3. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се, тъй като отново има равен брой гласове. Всъщност имаме един, един глас повече. Нека да го прегласуваме. Отново гласуваме изменение Паусен, Шалдемос, Бове и така нататък. Режим на гласуване по три. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Егле и Матю. Гласуваме на две части. Гласуваме на първо първата част. Режим на гласуване по първата част. Край на гласуването. Приема се. 30 и, а, втората част. Отново на изменение 4. Гласуваха ли всички? Продължаваме с точките от преамбюла. Режим на гласуване по пета точка от преамбюла, край на гласуването, приема се. И сега нека да гласуваме блок 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 6 11. Край на гласуването. Приемат се. почти единодушно са одобрени. Преминаваме към изменение 2, точка от преамбюла Б, край на гласуването, одобрява, приема се. Изменение 13, край на гласуването, приема се. 15, Отхвърля се изменение 16. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Седемнайсе Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменени 18. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 19. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 20. Полсен и други. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23. Край на гласуването. Приема се. Сега имаме едно устно изменение. Искате ли е, да вземете думата, госпожо Болсън? Да, благодаря, господин председател. Тук става дума за един юридически въпрос. Необходимо е да се знае е, дали даването на антибиотици е за предвари за профилактика или за подобряване растежа на животните, но няма, не е проследена тази забрана. Необходимо е да се направи това, както вие знаете много добре в законодателството не действа без контрол и без възможност за санкция. Така, ако няма възражение гласуваме по устното изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Режим на гласуване. Край на гласуването. 26 Приема се. Край на гласуването. Режим на гласуване по изменение 27. Край на гласуването. Приема се. Режим на гласуване по изменение 28. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване по проекто резолюцията с направените изменения, край на гласуването и така. А, благодаря, госпожо Полсън. Значително мнозинство. И, а, уважаеми колеги, комисаря Джон Дали пристигна, така че нека да го поканим, за да чуем какво ще ни каже той за програмата на неговия кабинет. Една минута почивка, докато влезе в залата комисарът Дали.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 Bene, se siamo pronti diamo inizio. Добре. Започваме отново заседанието. Първо искам да поздравя най-сърдечно сред нас комисар Джон Дали. Той отговаря за здравеопазването и защитата на потребителите – представи работната програма за 2012 година. В рамките на диалог който е израз на все по-тясното сътрудничество между комисията и парламента. Още веднъж да му благодарим най-сърдечно, че дойде при нас. Темите са изключително важни, така че още веднъж му благодаря най-сърдечно. И след е, вашето изказване, господин комисар, колегите със сигурност ще искат да ви зададат въпроси и ще има разискване. Моля. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комисията по селско стопанство, за мен е чест да бъда тук, след като мина малко повече от една година от моят мандат като комисар. Искам да кажа, че много ценя приноса на вашата комисия и на парламента като цяло. Очаквам нашето ползотворно сътрудничество да продължи. Искам да използвам тази възможност, за да засегна редица елементи от работната ни програма за тази и следващата години, а също и да повдигна някои актуални въпроси. Няма да се опитам да обхвана всичко в моето изказване. Несъмнено, депутатите ще повдигнат е, някои други въпроси по време на сесията въпроси и отговори. Основният принцип на нашия подход към здравето на животните е, че превенцията е по-добра от лечението. Всички си даваме сметка за отражението на заболяванията върху животните за земеделските стопани, економиката и обществото като цяло. Поставяме акцент върху проактивните мерки, по-добра превенция, контрол на заболяванията с цел по-устойчиво земеделие – Целта е да се до минимум последиците от заболяване на животните. Новият закон за здравето на животните ще е много важен за постигането на тази цел. Очаквам крайното предложение да бъде прието идната година. Новото предложение ще заложи принципите, като отговорност на гледачите на животни, стопански субекти и компетентните ветеринарни органи, а също и движението на животни, предотвратяване на заболявания, намаляване на риск, поведение и биосигурност. Ще се осигури и гъвкавост, за да може нормативната уредба да се адаптира към нови обстоятелства, нови заболявания, като се отчита и развоя на науката и техниката, като модерни вакцини, системи за електронна идентификация и контрол. И не на последно място, новият закон ще ни даде основата за по-добра за нататъчна консолидация. Второто предложение ще има за цел оптимизация на използването на ресурсите, за заболяването на животни, най-вече при спешни случаи. Новият закон ще бъде допълнен от изменения в общите правила за ефикасен контрол по веригата на храните. Правилата за извършването на контрол се преразглеждат, за да се опрости и поясни действащата система и да се възприеме комплексен интегриран подход във всички сектори. По-конкретно има необходимост да се подобри ефективността на таксите за проверки, за да могат държавите членки да финансират контролните органи чрез таксите, които се налагат на стопанските субекти. С преглед на законодателство ще се въведат всички необходими промени за прегледа на актовете, свързани с здравето на животните, на растенията, посадъчния материал. Що се отнася до контрола върху вноса, с прегледа сме се поставили за цел постигане на по-уеднаквен подход на европейско равнище, най-вече с цел преодоляване на сегашната фрагментация, чрез създаване на обща рамка за всички стоки, които подлежат на контрол при точките за влизане на територията на Европейския съюз. Подобен комплексен подход включва и ветеринарен граничен контрол, който в момента е обект на конкретен специфичен режим. Макар, че с течение на времето този режим е работил ефикасно, той е прекалено сложен и може да се приведе в по-голямо съответствие с други нормативни актове. Освен това, при физическия контрол се обсъжда идеята за подход базиран на, риск, на, на риска, като се отчита техническият развой, най-вече средства за събиране на данни и обработка. Целта на прегледа е по-ефикасно използване на ресурсите за контрол, като се гарантира, че контролът по външните граници е съобразен с рисковия профил на всяка стока. Храна, фураж, растения или животни. Подобен цялостен подход ще подсили ефикасността, хармонизацията на системата за граничен контрол в Европейския съюз, който ще е отполза и за контролните органи, и за вносителите. За 2012 в работната програма се предвижда и въвеждането на нов закон за здравето на растенията – Целта е да се предотврати разпространението на вредни и опасни организми от трети държави. Подобен закон е много важен за опазването на селското стопанство, околната среда, ландшафта от вредители. Глобализацията води до все по-голяма инвазия на опасни вредители и заболявания от други континенти. Климатичните промени прави нашите култури по-податливи на подобни заплахи. Оценката на фитосанитарния режим очерта необходимостта от подсилване на превенцията и по-ранни мерки при възникване на огнище на заболяване. Към момента режимът не е достатъчно ефикасен, много големи са последващи разходи. За да се реши проблема, проучвам възможността как да се предвидят повече бюджетни средства от сегашните 12 милиона евро – в финансовата програма за 2014-2020. Превенцията е по-добрият поход, тя е по-ефтина в дългосрочен план. Благодаря. Това въжи и за растенията, и за животните. Законодателството за посадъчния материал също се преразглежда в момента. Силта е то да бъде опростено, да се намали административното бреме и да се насърчават иновациите относно благополучието на животните. Първата ми цел е да се внесе доклад за транспортирането на животни. Целта е да се види какво е положението за... във връзка с предлагането на законодателството за транспорт на животни и да се види кое е най-ефикасното решение за решаване на възникналите проблеми. В по-общ план комисията има за цел да приеме нова стратегия за хуманно отношение към животните до края на тази година. През май миналата година парламентът гласува резолюция по доклада Полсен, даде своето становище по предишната ли политика за хуманно отношение към животните. Парламентът призова по-конкретно да се приеме общ закон за хуманното отношение към животните и да създаде европейска мрежа от референтни центрове проуча много внимателно предложението на парламента. Освен това, що се отнася до хормонизацията и изпълнението на законодателството, има необходимост от допълнителни мерки. Използването на прилагането на нормативната уредба е сериозен проблем. Трябва да се положат усилия, за да се предлага тя както трябва. от тази какво става? Строго всички заинтересовани процес. данни. Да. Някои държави членки се отзоваха на моя призив. Translate.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 I have raised the issue Повдигнах въпроса за батерийни тип клетки за кокошките носачки на последните две заседания на съвета по селско стопанство. Неколкократно призовах държавите членки да предоставят липсващите данни за напредъка по изпълнението на забраната. Някои държави членки се отзоваха на този призив, други продължаваме да ги гоним. Тези земеделски стопани, които инвестират в хуманното отношение към животните, не трябва да се поставят на изгодна позиция заради липсата на действия от страна на другите. На последно място, относно отглеждането на генно модифицирани организми. Внимателно следях приемането на становище на господин Лайен. Отчетох допълнителните изисквания, които предлага комисията, за да се отчете съразмерността на мерките – и да се предоставя възможност на стопанските субекти да се адаптират към рестрикциите за отглеждането на ГМО култури. Аз подкрепям вашия подход, тъй като целта е да се постигнат заложените цели. Има обаче някои изменения към директива 2118 които според мен са проблемни. В своя подход комисията иска държавите членки да имат възможност за доброволен отказ. Днес бяха гласувани измененията към доклада Лепаш. Комисията ще продължи да обсъжда тези изменения ще работи в тясно сътрудничество с, с законодателя, за да бъде прият проекта в крайна сметка. Благодаря за вниманието. Очаквам да чуя какво мислите вие и доколкото е възможно ще се опитам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето изложение, което засяга важни теми за селското стопанство. Сега преминаваме към разискване. Първо координаторите и първо колегата Дес. Алберт, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар, че сте днес тук сред нас в Комисията по селско стопанство. През последния мандат мога да кажа, че сте от онези комисари, които чудесно работят с парламента. Аз лично имам много добри впечатления от работата ми с вас и за това, че вие полагате усилия определени е, страни в Европа да не поставят търговски бариери. Знаете за какво говоря по темата, която засегнахте. Е, това е изключително важна тема, свързана с здравеопазването и защитата на потребителите. Е, тази тема засяга много сферата на селското стопанство. Вие посочихте някои важни точки и е, смятам, че пътя, който очертахте е добър. Е, да бъдат хармонизирани нормативните разпоредби в Европа и то в по-голяма степен, за да не се стига до изкривяване на конкуренцията. Говорихте също и за е, контрола. Тук искам да посоча, че може би ще изляза малко от очертаната област, но става дума за това, че е, тук се планира сключване на двустранни договори с държавите от Меркосур и това е много важен момент. През миналия мандат ние приехме най-строгия закон за средствата за растителна защита тук в Европа и е, по силата на този нормативен акт могат да бъдат внасени само сълскостопански продукти, които отговарят на нашите стандарти. Не могат да се допускат определени активни вещества в е, средствата за хранителна защита – Не може да се допуска да има забрана за определени активни вещества съгласно нашия нормативен акт, да се, да се допуска внос на продукти от трети страни, които е, съдържат такива вещества. Тук трябва да се говори с Световната търговска организация. Аз е, е, в тази връзка бях цитирал бившия федерален канцлер Хермот Кол, който каза, че желая за хранителните продукти, които се внасят, да отговарят е, на същите стандарти, така както се гледа е, на вноса на коли, когато се внасят кори от Япония или от Южна Корея тези автомобили могат да бъдат ползвани тук само ако отговарят на техническите норми. Същото желая само желая и за вноса на хранителни продукти. Е, те трябва да бъдат е, обект на внос тук само когато отговарят на нашите стандарти. Е, що се отнася до защитата на животните, селското стопанство проявява интерес да се приложат разпоредби, които подпомагат и насърчават защитата на животните. Ние говорихме за транспортирането на животни. Тук искам да помоля наистина да се спазват практически насочени разпоредби. Преди няколко години не можеше да разберем как селски стопани, които десетилетия наред са транспортирали по определен начин животни към пазара, изведнъж получават е, е, разпоредби, е, които съдържат някои по-строги изисквания, които те просто не разбират. Така че изключително важно е всички мерки, които планирате и които смятате да изпълните, да бъдат е, възможно опростени, за да не възниква отново бюрокрация, а да бъде гарантирано добро администриране. В този смисъл ви пожелавам успех във вашите работи. Благодаря, Алберт. Луис Капола Сантос. Комисарио, ви com muita atenção a exposição que acaba de fazer. Благодаря, господин комисар. И слушах вашето изказване с голям интерес. Мога само да се съглася с предложенията ви. Желая ви успех. Имам следните бележки. Единият въпрос вече бе зададен от колегата ДЕС за граничния контрол и проверките. Вие споменахте за евентуалните подобрения в системата. Границата в сферата на здравеопазването е последната граница, трябва да решим проблемите на земеделските стопани. Съгласен съм с казан от колегата Дес. Искам да разбера как може да се подобри граничния контрол в сферата на здравеопазването. На второ място един деликатен въпрос, който бе обсъден с Белгийското председателство. Месокосното брашно в оранжа – Искам да разбера какво е положението по този въпрос, какви промени можем да очакваме идната година, какво ще правите в тази сфера. Това е много деликатен въпрос. Оказва се голям натиск от двата лагера в сектора. Въпроси свързани с конкурентоспособността на пазара. Джордж Лайен, Мартин Бушник след това. Искам да благодаря на комисаря ще очерта работната програма. Имам следните забележки. Във връзка с здравето на животните, споменахте за идентификацията. Схемата за идентификация на овцете в Европа среща големи практически затруднения и обект на много спорове в Европа. Може ли да поемете ангажимент тук днес, че ще има преглед, след като се осъществи въвеждането на системата за идентификация, за да се видят къде са сериозните практически проблеми в прилагането на схемата, за да може тя да се подобри Сигурен съм, че колегите в Ирландия ще имат същите забележки за практическо изпълнение на системата за идентификация. Относно хуманното отношение към животните, споменахте транспорта, много важен въпрос. Вие казахте, че ще видите как да се извършва хармонизация, да се осигури изпълнението на нормативната уредба – Можете ли да поемете ангажимент, че това ще е акцента на вашата работа в тази сфера? В моята страна, а и в сектора, принципното становище е, че не се нуждаем от допълнителна нормативна уредба. Просто норма... действащата уредба трябва да се прилага добре и да се хармонизира в Европа. Можете ли да поемете ангажимент по този въпрос? И на последно място, Батерийният тип клетки, е въпрос, който обсъждате широко в тази комисия. Казахте, че настоявате държавите членки да изпълнят изискванията. 8 месеца остава до крайния срок, според цифрите, с които разполага комисията. 80 милиона яйца няма да отговарят на изискванията и няма да се законят от 1 януари и е какъв е резервния вариант, план Б, защото план А няма да бъде изпълнен до 1 януаря 2012. Какви са идеите на комисията? Как да осигури по-добро изпълнение и какво ще прави, ако се окаже, че 80 милиона яйце се окажат незаконни изведнъж от 1 януаря 2012? Как ще защитите производителите, които са инвестирали милиони? за да приведат съответствие своята система. Мартин Хойслинг е по Хашворд. Мартин Хайслинг, Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте тук. Искам да задам някои въпроси, които вие не разгледахте във вашето изказване. Вие обявихте, че ще трябва да се облегчат условията за използване на животински протеини като фораж. Какво конкретно се планира в тази насока? Казахте, че ще има строги правила, обаче какво по-точно ще се държат те? След това, неодавна в Германия имаше скандал с диоксина – Доколко а, вие сте напреднали с мерките за противодействие на подобни явления? Защо а, продължавате да отричате толкова активно един положителен списък? Третия въпрос – клониране. След като се провалиха преговорите, за представяне на нов е, проект. Това ще стане ли скоро или ще се опитате да използвате други пътища? Също и под формата на обща инициатива. Вие искате да спрете опасните е, растения. Тук е, искам да посоча също и ГМО. Тук ви подкрепяме изцяло. Но миналата година казахте, че продължавате да поддържате нулева толерантност към посевния материал. Аз мисля, че е, би трябвало да се съгласим е, с вас, е, стига това да не представлява опасност за посевния материал. Е, също така трябва да има нулева толерантност при вноса на фуражи. Можете ли да кажете конкретно колко форажи са върнати през последните две години поради е, недопустими технически уничествания, какво е, можете да посочите като конкретни цифри. След това въпросът за кокошките носачки е поставен многократно. Още веднъж трябва да стане ясно, че този въпрос наистина е неотложен какво ще стане, когато бъде транспонирана директивата. Аз виждам, че всички избягват отговора, а земеделските стопани очакват отговор по този въпрос. Още веднъж да се върна сега към ГМО. Вие пояснихте новото законодателство, обаче продължават да възникват въпроси, докъде е, е стигнала работата с е, общата уредба за отговорността, реформирането на ЕФСА и кога ще бъдат възприяти тези правила във всички европейски държави. Ние чакаме все още и е, мисля, че е, това не би трябвало да се предоставя само на държавите членки. Джеймс Никълсън е следващият оратор. Повечето от въпросите, които исках да повдигна, вече бяха повдигнати от колегите. Ще бъда кратък. Относно батерийните клетки, вие казахте, че гоните държавите шенки, които не отговарят и не реагират. Но тези, които спазват изгоните, не трябва да бъдат поставени в неизгодно положение. И както каза Джордж Лайнс, какъв е план Б? Времето изтича. Остава все по-малко време. Искаме да знаем какво ще се прави. Иначе съм съгласен с вас. Тези, които са реагирали на нашите искания, не трябва да бъдат санкционирани и не могат да бъдат санкционирани. Относно Меркосур, Съгласен съм с казаното от Алберт. Но в момента комисията говори за сходни стандарти, а не за същи стандарти. Сходни и същи не е едно и също нещо. Стандарти трябва да са същите. Това е моята теза. Не може да очаквате производителите в Европа да отговарят на нашите стандарти, които залагаме, е да се внася стока, която не отговаря на същите стандарти, на по-низки стандарти. Сходни стандарти не е достатъчно. Стандартите трябва да са същите. Относно високосното обръчно. Въпросът се обсъди в Комисията по околна среда вчера. Аз бях докладчика в Сянка. Дайман Операн е добър приятел. Тя каза, че моята реакция бе емоционална. Но вижте, аз съм от Обединеното кралство. Ние бяхме свидетели на спонгиформната енцефалопатия. Да, има аргументи, че месокосното брашно е белтък, който може да се използва за фураж в свиневътството и в други сектори, и че това е едно от възможните решения. Но потребителя иска да има гаранции, че всичко е безопасно. Това е въпрос, по който трябва много да внимаваме. Не може да кажем, че имаме нужни доказателства, че всичко е наред. Трябва да спечелим подкрепата на гражданите по този въпрос. Защото според мен ще има известна съпротива или по-скоро недоверие преди всичко. жълтата преса много може да раздуха новините в този сектор. Затова трябва да действаме много внимателно. Идеята не е лоша, но трябва много внимателно да подходим. Благодаря, Чейм. Всички координатори взеха думата. Лоренцо. За да спестим време, ще бъда съвсем кратък. Колегите вече посочиха много неща от е, това, което аз исках да кажа. Най-общо съществува проблем, който засяга всички ни. Стоките, които се внасят в Европа, трябва да отговарят на същите стандарти, които са сила за Европа. Става дума за потребителите и условията на конкуренция. Естествено, не е лесно да се постигне това. Трябва да приемем обща стратегия, подкрепена от е, повече комисии, за да можем да успеем. Благодаря. Благодаря, Лоренцо, казва председателят. Благодаря, господин председател. Искам да повдигна два конкретни въпроса пред господин комисар. Първият се отнасяше за генетично модифицираните организми. Много се радвам, че ви използвахте думата пропорционалност, съразмерност, по-специално това, което исках да установя е е, вашата трудност е, за балансиране на трудността на изискванията за безопасност на растенията и също така намирате начин за намаляване на разходите на селските стопани. Е, и какви ще бъдат вашите предложения във връзка с спестените семена. А, това е един въпрос, който повдига традиция от селските стопани и безопасните, безопасния посадъчен материал. Това е нещо, което комисията би трябвало да разглежда в своята програма. Една е, друга тема, по която съм ви писал, е за това какво се прави с умрелите животни в отдалечените региони. Ние имаме много големи проблеми. Практически е невъзможно да се спаси регламента на Европейския съюз за умрели животни. Аз ви писах с молба за освобождение, за дерогация. Всъщност ние сме в остров Лайт. Това всъщност е, повишава разходите за животновътството до степен, че е, животновътството, животновътството ще стане нежизнеспособно. Е, трябва да има някакво решение. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря. Господин Ашвард, госпожа Паулсен има думата. Благодаря, господин председател. Искам съвсем сърдечно да благодаря на комисар Дали за това, че е сред нас и води тази дискусия с нас. Аз ще прескоча всички въпроси, които вече бяха поставени. Необходима ни е гранична защита по отношение на опазването на животните или както искате го наречете. Необходимо ни е общо законодателство. Трудно е да се каже как трябва да изглеждат европейските стандарти, защото в отделните държави членки те са твърде различни. Не само, що се отнася до законодателството, но и до контрола и практиката. Аз въжат тези различия. За мен наистина е много важно тези неща да бъдат е, обединени по някакъв начин. Има системи, които се базират на риска и във всички сфери ние прилагаме тези системи. Например, когато става дума за контрол на хранителните продукти, регламентите за контрол също, но аз се опасявам, че трябва по-ясно да се покаже рисковото ниво за всички инспектори и контролери на място, които осъществяват в ежедневната си практика контрол на място. Тук като че ли решенията, включително и съдебните решения, доста се различават, а това може да бъде дори опасно за живота, може да доведе и до нелоялна конкуренция на вътрешния пазар. Важно за всички производители е нормативните разпоредби наистина да бъдат съпоставими. Много говориха за вноса, който, който трябва да отговаря на едни и същи условия, обаче трябва да погледнем и ситуацията на вътрешния пазар и да се погрижим да няма толкова големи различия между потребителите. Дали става дума за селско стопанство или пък за магазини, ресторанти и така нататък, трябва да се гарантира по-стрикно прилагане на системите за оценка на риска. След това трябва да се презастраховаме и за бъдещето. Например, иммунизациите в сините зони. Е, по това гласувахме миналата седмица и с промените на климата се променят и картините на заболявания. В Европа сега има заболявания, които ги нямаше преди едно изцяло ново поколение на отделните болестни носители трябва да се очаква в бъдеще. И е, за нас пък това означава да извършваме профилактика и да гледаме към бъдещето, дори и днес да не можем да направим точна оценка на ситуацията. Благодаря, госпожа Полсън, казва председателят Марк Танабело. Благодаря, господин председател. Е, преди е, от 29 март е, в през нощта вие знаете, че знаем вече, че сте за генетично модифицираните организми и за клонирането. Вие говорите много добре. Аз искам да ви запитам защо на 29 марта в ранните часове на нощта аз не бях на, този, е, на тези преговори, но генералната дирекция Санко всъщност е, представи а, тази а, позиция и комисаря Дегухт а, изразиха едно много благоприятно отношение към клонираните животни, което е едно а, отрицателно отношение и пренебрегване на становището на обществеността. това е едно становище, което е, позицията, която вие трябва да защитавате, да защитавате потребителите и от друга страна позицията на търговците. Вие сте а, е, защитник на потребителите във връзка с противоречията. Госпожа Палса много добре говори за защитата на а, е, здравето на животните и а, е, има една много твърде либерална, ултралиберална позиция. Ако се налагат много по-твърди позиции и норми върху европейските потребители, е, това намалява тяхната е, конкурентоспособност, защото също времено се отваря вратичката за внос. Е, бихте ли ни казали каква ще бъде вашата позиция? И Стефан има думата. Искам само да кажа само две думи. Е, споделям е, това, което каза Марк Тарабела. Аз искам искам да се замислим две секунди къде се намира Европа в момента. Това са много важни въпроси. От една страна здравето на животните и защитата на потребителите. Тук има две противоположни позиции. Въпросите, които се задава, от парламента за, а, по време на преговорите. Вие за а, тази позиция ли ще бъдете? Ще защитавате ли позицията в колегиума на на комисарите? А, на, на комисията. Имаше една позиция, която се подкрепя от комисията по околната среда с известни изменения. А, сега, каква е ситуацията на равнище съвет съвет и комисията. Ще подкрепите ли позицията, която се надявам ще бъде взета от Европейския парламент? парламент и какви ще бъдат етапите а, за а, предотвратяване на използването на посадъчен материал. Жозе Бове, благодаря господин комисар, добър ден, аз имам три неща, които искам да кажа. Една бележка също така във връзка с казаното от Марк Талабела, той много ясно се изрази. Искам само да предупредя комисията да не се повтарят нещата, които се случиха в 85-та година, което доведе до бойкот от страна на потребителите с драматични последствия последици за производителите. Трябва да се премахне щита на всички организации, защитния щит на всички е, организации това е в интерес на производителите, поради което аз ви моля да вземете твърда позиция по клонираните животни. Първата ми бележка е за законодателството. Чух комисията по околната среда, че тя гласувала днес. Аз съм готов макар че бях против използването на генетично модифицирани организми. Аз съм го готов да а, се примиря, ако това е преходна разпоредба, ако се приемат всички правила, които са необходими за отглеждането на ГМО. Ако тези правила наистина са добри и те отговарят на регламента от 2012 години, ако тези елементи съдържат анализ на ГМО, аз мисля, че ще бъда готов готов да ви подкрепя публично в вашите стъпки. Това е първи елемент. Втори елемент е за посадъчния материал, за семената. Аз мисля, че трябва много ясно да се каже, че има нулева толерантност към ГМО в, ГМО в посадъчния материал. Тук не бива да има никакъв компромис. Ако се приеме нулева процент, ако се приеме 0,1, на следващата година става 0,5, е, има един мултипликационен ефект. Това е въпрос на научни изследвания, на агро, агрономични изследвания. Третия въпрос е а, с, семената. В 2010 година ФАО призна ролята на биоразнообразието и се прие едно конкретно законодателство във връзка с интелектуалната собственост от една страна, от друга страна агрономическите изследвания. Прие се едно решение, което е в ущърп на а, а, потребителите, защото се разреши на селските стопани да използват повторно собствените си семена. И всъщност има непрекъснато нови патенти а, с мутагенеза. Този въпрос беше повдигнат и по време на заседанията на ЕФСА във връзка с новите биотехнологии. Трябва да си зададем въпроса как ще се защити, а, как ще се заситя, ще се защити защитят потребителите от новите семена. Е, Госпожа Раймерс, благодаря за това, че вие обсъждате днес новата програма и също така искам да посоча, е, че подкрепям вашето желание да работите с набори от данни. Кой обаче ще предоставя тези данни? Ще се избегне ли дублирането им и ще се гарантира ли ефективното събиране на тези данни? Важно е, когато се събират данни, те да бъдат подлагани и на оценка, което ще причини административни разходи и повече работа. Също така искам да посоча, че земеделските стопани – е, всъщност е, като форма представляват е, средно големи предприятия, средно големи стопанства, по които работят през целия ден и вечерта би трябвало да събират и обработват тези данни. И е, сега вие не можете да искате от тях те да имат е, специални е, офиси, които да се занимават с това. С това се натоварват е, повече земеделските стопани. Как е, изглеждат нещата с защитата обаче на тези данни? Те ще бъдат е, е, достъпни ли за всички? Е, каква защита се гарантира? Е, и е, също така как ще се гарантира е, това земеделските стопани да не бъдат е, ощетявани в конкуренцията, защото когато те огласяват своите данни, много често това се отразява на конкуренцията и е, то е, конкурентите могат да се възползват от тези данни, след като ги обработят е, и да е, получат предимство в конкуренцията. Аз е, имам сега обаче един конкретен въпрос. Комисията може ли да прояви смелост след влизането в сила на тази забрана, за която говоря, за форажите, да застане наистина зад нея. Сега един въпрос във връзка с транспортирането на животни. Е, има ли се предвид, че има все по-голяма концентрация на кланици е, и в някои региони дори няма такива? Как ще се справим с проблемите от генетичен характер? Не може от една страна транспортните отсечки да се ограничават на определени километри и след това всъщност това да означава една негласна забрана забрана за животновътство в регионите, където няма кланици. Благодаря. Äh, Господин Яр, благодаря господин председател, благодаря и на господин комисаря за готовността му да проведе тази дискусия с нас. Искам да задам само един въпрос, защото колегите зададоха останалите. Става дума за кокошките носачки. Е, имахме кореспонденция по този въпрос. Въпросът ми е сега към вас. Е, вие водите дискусия с държавите членки за е, своевременното транспониране на регламента за кокошките носачки. Някои държави проявяват повече воля за сътрудничество, други не. Аз мисля, че това са държавите, които имат проблеми с транспонирането на този регламент. Сега, моя въпрос, съвсем прост и наивен към вас е, имате ли план Б? Какво правите? с страните, които не са в състояние своевременно да транспонират регламента за кокошките носачки? Имате ли план Б и въобще как смятате да процедирате? В Германия този въпрос се дискутира много активно. Е, имаме е, и вече забрана за е, отглеждане на кокошки в кафези, в клетки, така че искам да ви попитам какво точно правите тук. Благодаря, господин комисар. Извинявайте за повтарянето на темите. Темите въпрос, който искам да повдигна, беше зададен от колегата Дес, но мисля, че Темата е много важна и изисква важни въпроси. В Комисията по селско стопанство ние много често разглеждаме проблемите на международните споразумения. Ако тези про, тези споразумения не са реципрочни. Те създават възможност за огромни проблеми за изкривяване на конкуренцията и също така и санитарен риск за потребителите в Европа, които не биха могли да имат гаранция за безупречно качество. Въпросът ми е каква стратегия възнамерявате да въведете, за да въведете контрол и каква стратегия ще имате, за да гарантирате прозрачността, която ние като потребители имаме право. Благодаря, господин комисар. По а, кокошките носачки, ще бъде много важно да знаем колко държави членки са изпратили информация и колко не са изпратили, и тогава, защото тогава ще знаем дали имаме нужда от план Б. А по въпроса за законодателството за транспорта на животните, бихме желали да се приложи съществуващото законодателство преди да се създават нови закони. Ние трябва да защитим защитим позицията и на потребителите, и на производителите. По въпроса за контрол на вноса, вие ни предоставихте доста подробна информация, но искам да ви задам един прост въпрос. Как виждате сегашната ситуация за контрола върху вноса? Тя удовлетворителна ли, е, неудовлетворителна ли? Е? Защото тя е ам, свързана с, с това, което каза господин Дес. Мисля, че би била полезно, ако можете да обобщите какво е въздействието на неуспеха на преговорите. Е, на мен не ми е ясно всъщност каква ще бъ... какви ще бъдат последиците от този неуспех. Благодаря. Е, всъщност, е, е, демокрацията работи добре, ние нямаме председател. Сега аз няма нужда да ви а, е, повтарям, че вие трябва да ни разглеждате като съюзници. Доверието и към вас и към нас е поставено на карта. И комисията, и съвета е, поддържат своята позиция. Ние искаме е, законите, които сме приели, да бъдат изпълнявани. След няколко конкретни неща върху идентифицирането на едрия рогат е, добито. Е, това е една полезна е, технология, но а, как виждате вие във времето прилагането на това? А, също така а, а, пътната карта по а, а, спонгиформната енцелопатия. А, също така а, по въпросите за а, крайните региони, това се отнася и за Шотландия и мисля, че наистина това е полезно. И още нещо техническо. Вие знаете от кореспонденцията, която сме разглеждали. Знаете за обсъждането, което се провежда в Скофил. Това е много важно, особено за британските острови, ирландците, в, е, ирландските, шотландските и британските производители имат проблеми. Ще разгледате ли този въпрос, но не в вакуум, а с оглед на търговската реалност. Е, и тогава вече ще можете да имате нашата подкрепа. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че закъснях. Това не е типично за мен. Много се радвам, господин комисар, че сте тук, защото за мен е, беше много важно и много, е, е, много разстройващо, че тук в Комисията по селско стопанство, комисаря казва, че няма нищо общо. Много съжалявам, че не ме гледате и не ме слушате, но вие сте изправени пред една страхотна дилема. Аз подкрепям всичко, което беше казано от евродепутатите, но нека да разгледаме практическите аспекти на прилагането на закона. На 1 януари следващата година вие ще трябва да а, издадете заповед да се елиминират 100 милиона, а, кокошки и а, 80 милиона яйца трябва да бъдат изхвърлени всеки ден тези проблеми имат пазар. Хората в Европейския съюз биха ги изяли, но те ще ядат внесени яйца от извън Европейския съюз и те въобще няма да знаят какво ядат, защото <clears throat> всъщност Световната търговска организация казва, че им няма нищо на тези яйца и че това е проблем само на Европейския съюз. И всъщност тези а, кокошки, които ще бъдат унищожени на 1 <clears throat> януари, всъщност ще създадат проблем и с, с житните култури, които те ядат. И изведнъж всичко ще стане а, съвсем, а, съвсем а, както, както си е било преди, особено в а, Испания. Благодаря на всички изказали се. Вашите коментари бяха отчетени. Отново, господин комисар, това беше една вълна от въпроси. Сега искам да ви дам думата да отговорите на всичко, което беше казано. Джон Дали, имате думата. Много благодаря. Благодаря ви за всички коментари. Е, те, трябва да ви кажа, че не само високо ги ценя, но подобни дискусии дава възможност и на мен, и на моите сътрудници да получа представа за усещанията за приоритетите, за проблемите, които вие бихте искали да бъдат разгледани. И ще се опитам да отговоря на това, което беше казано тук. Първо по въпроса за законодателството, което се отнася за селско-стопанския сектор. Разбирам, че има много разпоредби, е, които трябва да спазват селските стопани. И мога да ви уверя, че основната ми грижа, основната ми позиция е да се опитам да рационализирам, да хармонизирам и да обръстя законодателната рамка по един холистичен начин, така че това да се отрази на фермерите. Първо трябва да анализираме въздействието върху различните разпоредби, които съществуват и да видим какъв ще бъде маргиналния ефект на а, всяка разпоредба, която се налага, каква ще бъде маргиналната полза за общността, маргиналните разходи за селските стопани на всяка разпоредба. Така че в общи линии аз смятам, че ние трябва да свършим тази работа и заедно да установим как бихме могли да упростим а, нашата работа и да направим нашите селски стопани по-конкурентоспособни, като същевременно не размиваме нашите стандарти за безопасност и не подкопаваме интереса на нашите потребители да разполагат, да купуват безопасни храни стандартите се задават от хранителната промишленост. Всъщност там се отразява какво представлява единия пазар. Необходимо е да се подават добри продукти на пазара по такъв начин, че достъпа до храните да бъде ефективен. Имаше конкретни въпроси. Един от основните въпроси, който беше споменат, беше свързан с стандартите, за разлика от внос от трети страни. И тук отново, когато следваме простата логика, аз обичам това, най-безопасните стандарти, които задаваме, са, основ, са предназначени за защита на нашите потребители. Потребителите трябва да бъдат защитени от всякакви продукти, които се появяват. А, в мрежата на търговия на дребности. На дребно изключително важно е, задължително е всички продукти да бъдат безопасни, трябва да има равнопоставеност по отношение на условията за безопасност. Има проблеми, разбира се, с, с конкурентоспособността между европейско производство и внос от трети страни, различните разходи в различните страни. Но ние няма да позволим нивата на безопасност да бъдат използвани против безопасността. Това се прави в нашите обсъждания с трети страни, в търговските споразумения. Беше ми зададен въпрос дали защищавам тези възгледи в нашата колегия. Да, няма да а, пожертваме санитарните и фитосанитарните мерки в полза на по-либерална търговия. А, тези мерки са стандарт на европейските ценности и ние смятаме, че трябва да бъдат а, спазени. Има стриктни, а, стриктен контрол по вноса. Неодавна Сметната палата прие доклад за контрола а, върху животински продукти. В общи линии доклада е положителен за контролните мерки, които прилагаме дори на границите. Определено обаче има някои коментари и това е в отговори на въпросите, които зададох аз какво мисля по въпроса за граничния контрол и прилагането, което имаме в общи линии, що се отнася до въпросите на безопасността, аз гледам положително на резултатите, които имаме в граничния контрол. Това, което виждаме обаче е, че тъй като системите се прилагат през годините много разпокъсано. Мисля, че има 12 регламента, които се отнасят за този отрасъл. Този има много разнопосочен, нефокусиран контрол. Именно затова ние се опитваме да направим така, че администрацията, която ние налагаме, да бъде съвмест, съпоставима с риска, който се очаква и се оценява от това, което всъщност инспектираме. Не би трябвало да имаме една единствена А, ситуация като конфекция и мисля, че резултата ще бъде по-незначителен и мисля, че ако има два контрола ще се повиши качеството. Ще се отнася до, грани, до, до оценката на границите. Имаме програми за обучение за а, агенциите, за ведомствата, които прилагат тези правила в държавите членки. Имаме активна програма за обучение, за да може да се гарантира оценката да бъде адекватна. Комисията приема също така а, ние, а, преразглеждаме споразуменията за вноса. Парламента ще играе много важна роля в развитието на вноса. В преговорите с Меркосур ние настояваме на пълно спазване на нашите условия за изисквания. Тук няма да има абсолютно никакво разводняване. Зададохте ми въпроса как какво мислим ние по въпроса за месокосното башно. Както господин Никълсън каза, ние преминахме през един много проблематичен период. В Обединеното кралство бяха въведени много процеси и процедури, за да сме сигурни, че това няма да се случи отново. Всъщност, можем да се потупаме по рамото, защото ние доказахме, че практически сме изкоренили заболяванията и макар, че трябва да бъдем много предпазливи по тези въпроси, трябва да реагираме на съществуващата ситуация и всъщност това което предлагаме и това, което мислим е месокосното мес, брашно от свине може да бъде използвано за хранене на ашки и е, месокосното брашно от птици може да се използва за храна на прасетата, но месокосното брашно от преживни трябва да се избягва. Ще се водят преговори. Ние смятаме, че до края на 2011 година ще има, въпро... ще има решение. По идентифицирането на овцете, трябва да ви кажа, че аз отидох в, в едно стопанство, видях е, ушните марки на овцете, виждам как работи системата, съответния селски стопанин използваше не само а, а, а, за нашите цели, а той интелигентно го беше приложил в управлението на своето стопанство и тези административни мерки са свързани с тези допълнителни функции, които се въвеждат. Службата по храните и ветеринарната дейност – също ни подкрепят. Ние следим ситуацията, изпращаме също така одити, които ще бъдат включ... в които ще се включат и Испания, Португалия и Ирландия. Изготвяме доклад за изведените полуки а, от тези мисии и те ще бъдат готови до края на годината. Устните марки са много важни, но ние споменахме и други въпроси. Понякога, когато работя по различни въпроси, свързани с здравето на животните и други въпроси, има известни противоречия в това, което се прави. Например, клонирането. Да, ще се впусна в въпроса за клонирането по-късно, но натиск свързан с клонирането е проследимостта. Тогава, когато говорим за проследимост, как ще се постигне това, естествено, чрез повече а, марки блокиране. И трябва да се осъзнае, че е, когато някакви хора ни казват, да, трябва да а, анализирате а, а, бремето, което се, гова, което се налага с, с ушните марки за овцете, изведнъж се въвеждат мерки, които а, изискват много повече маркиране, идентифициране на животните и трябва много добре да разбираме на къде сме се запътили. По въпроса за а, а, клетките на а, а, коса, кокошките носачки, доколкото разбирам. Um, uh, По батерийните клетки, това е много важен въпрос. който е актуален за мен, откакто поех функциите си на комисар. Два са основните аспекта. Няма да отстъпим от нашата позиция, която е уредена в нормативната уредба до сега. Това го казах съвсем ясно в съвета, след като няколко държави членки поискаха да се отложи крайния срок за влизане в сила на законодателството. Аз отказах и то на два пъти. Съгласен съм с това, което се каза, че въпросът опира до доверието в нас. Трябва да осигурим приемането на факта, че след като приемем някакво правило, предвиден преходен период, той трябва да се спазва. Понякога, както знаем, и в моята държава всичко се оставя за последния момент. Тогава какъв е смисъл от преходните периоди? На тях трябва да се гледа сериозно. Тяхната цел е да помогнат на стопанските субекти да се адаптират към новото положение. Преходният период бе 12 години. 12 години са били дадени за да се извърши адаптацията. Това е достатъчно дълъг период, за да се преведе всичко в съответствие. Но, както казахте, по някои причини все още има някои несъответствия. Аз настоявах пред съвета най-малкото да ни даде информация. Попитахте дали има план Б. Мога да ви кажа за планове Б, С, Д, Е и Ф. Но всичко, зависи от реалното положение по места. Трябва да вземем предвид редица аспекти. Господин Егню каза, че дали, дали ще унищожаваме яйцата на кокошките. Мисля, че италианците вчера конфискуваха милиони яйца защото са произведени в такива клетки. Не знам какво ще правят с тези яйца, милиони яйца, ако това наистина е истина. Както и да е, това са проблемите. Какво ще правим? Мисля, че колегата Господин Егньо спомена, че нашите решения ще се отразят върху хранително-вкусовата промишленост, пазара, вноса. Днес ние не внасяме яйца в Европа. Самодостатъчни сме в това отношение. Така че какво ще правим? Изчаквам да получа пълна информация на разположение, за да можем да извършим един интелигентен, съразмерен анализ на последиците. Трябва да избегнем нелоялната конкуренция. Това е едно от правилата. Не може яйцата от ферми, които не отговарят на изискванията, да се конкурират с яйцата от страни, където тези правила се спазват. Това е основата, на която трябва да почива който и да било план. Ако трябва да спомена дадена страна, Полша, там имаме несъответствие 80 на 100. Какво ще правим? Ще унищожим ли полския пазар? Полша ще трябва ли да внася всичките си яйца? Всичко това го давам като примери, не като факти, с които искам да подчертая колко важна е информацията, за да може да разработим на базата на нея предложения, които са приемливи. 15 страни все още не са предоставили информация. 15. От последното ми изказване в съвета, доколкото разбирам, четири от тях са ни изпратили вече информация. Ние непрекъснато следим за получаването на тази информация. Това е положението по този въпрос диоксина. Проведохме разговори с Германия. Много пъти съм говорил с министъра по телефона, за да следи случващото се. Инцидента с диоксина ни дава увереност, че системата действа. А ако се управляват както трябва нашите системи, те работят. Каквито и нормативни актове да приемаме, не можем да гарантираме, че няма да има престъпник, който да се опита да заобиколи системата. Трябва да разполагаме със съответните процедури по места, за да сме сигурни, че ако възникне такъв проблем, ще получим максимално бързо информация и ще действаме бързо. Системата за проследимост, например, даде резултати в този случай. В Германия можеше да бъде идентифициран проблема стопанствата, до които са стигнали, е стигнал диоксина. Те са затворени. След това може да се проследи продукцията от тези стопанства, къде е отишла. Бе извършен тест на тази продукция и бе установено, че няма риск за здравето в хранителните продукти. Закриха се тези субекти, които са предоставили храната с диоксин. Изчакахме да мине цялата процедура, да се види, че няма допълнителни проблеми, преди да започнат отново работа земеделските стопани. Системата проработи. Нали, понякога се оплакваме от всичките системи, които съществуват. Смятаме, че те са допълнително бреме, свързани с допълнителни разходи. Но виждате, като се стигне до такива проблеми, си даваме сметка колко полезни са тези системи. Господин Хозлинг попита защо съм срещу позитивния списък на фуражите. Моята, т.е. нашата позиция, е, че позитивният списък се основава на презумпцията, че те са принципно безопасни – и че производителят отговаря на изискванията за безопасност на фуража. Ако има доказателства, че някои продукти са опасни, трябва да действаме, да предприемем мерки. Не трябва да се конкретизира, че списъка е позитивен. Какво означава негативен? Негативен е всичко, което не трябва да е на пазара. Това е основният ми аргумент срещу тази идея. По генно модифицираните организми направихме предложение да дадем правото на държавите членки да решат дали да се отглеждат ГМО. Преработихме предложенията си след дискусиите с съвета и парламента. относно аргументите, на които могат да почиват решенията на държавите членки. И стигаме, според мен, до принципно разбиране на тези аргументи. Според мен има достатъчно аргументи държавите членки да взимат решенията. Ако аз бях държава членка, или нали, в моята страна, една малка държава, бих казал, че земеползването е основен аргумент, който може да използва държавите членки. Земеползването за земеделие е свързано с разпределението на земята. Органите в държавите членки трябва да имат правото да решат какви са економическите и социални аргументи и цели на базата на които трябва да разпределят земята. Същото е и с планирането. Човек може да планира в страната да има само биологично земеделие. Една страна може да задели даден район за органично земеделие – а пък друг район за масово производство. Понятието земеползване е едно от понятията, което е съвсем естествено в този процес на вземане на решения. Предлагат се и други аргументи. Ние просто казваме, ако се даде разрешение на ГМО на базата на факта, че няма риск за здравето и за околната среда. Това не трябва да са аргументи, които да се изтъкват отново в разширението на държавите членки. Това е единственото условие, което поставяме, единственото ограничение. Относно ГМО-тата, искам да взема отношение по казаното от господин Бове. Вие знаете какво се опитвам да направя с ГМО-тата. ЕФСА излезе с предложение за нова процедура за разрешителния режим. Този режим го подлагам на обществено обсъждане. Вече организирахме два много интересни семинара с присъствие на учени и политици. От цялата палитра мнения за ГМО можеха свободно да проведат дискусия. Не просто да изложат становището си, да чуят какво и останалите. С всичко това се опитвам да направя така, че да можем да разработим такава система, която е приемлива за повечето, макар и не за всички, защото това е почти невъзможно. Искам всички да са да приемат системата, да са сигурни, че са извършени тестове от, от независими органи, да се извършва мониторинг, да се следи какво става и след пускането на пазара. Освен това, моите служби след няколко дни ще внесат доклад за социално-економическите аспекти на ГМО. В него просто извършваме анализ на информацията, получена от държавите членки. И трябва да ви кажа, че не сме получили много. Това, което получихме от държавите членки, бе на сила И това, което получаваме, не почива на реални наблюдения, защото повечето държави членки не отглеждат ГМО-та, просто се правят е, хипотези, които не са много важни за един такъв доклад, който ни изв... изготвяме. Така или се опитахме да анализираме по най-добрия начин информацията, която получихме и, както казах, доклада скоро ще е готов. Както в други сектори на иновациите, така и при ГМО-тата, ключовия елемент е отговорността, отговорни иновации, които да са от полза за обществото. И искам да видя какви ще са в крайна сметка ползите от който и да е продукт, който се предлага на пазара – Както вече съм декларирал, аз не съм за или против гемиотата. Не съм за или против клонирането. Но аз съм открит за иновациите. Не искам да затварям вратата пред иновациите. Няма да служа добре на обществото, ако правя така. Няма да служа добре на европейските граждани, ако просто се запуша ушите и се затвори очите за иновациите, които се развиват. Въпросът не опира до търговията или конкуренцията. Въпросът опира до бъдещето. Трябва да сме готови да проявим гъвкавост. Разбира се, трябва да сме предпазливи. Подходът ни трябва да е внимателен. Науката трябва да ни подкрепя. През изминалата година откакто се занимавам с тази работа. Ние ту сме за науката, ту сме против науката, пък когато не ни дава отговорите, които искаме да чуем. Мисля, че подхода наистина трябва да е научно основан. По въпроса за ГМО, надявам се, че ще можем да излезем с някаква обективна позиция. Относно клонирането. На пресконференция ми попитаха, ще ядете ли месо от клонирано животно? Казах, да, защото е безопасно. Няма абсолютно капчица съмнение, че има здравословни проблеми, свързани с месото от клонирани животни. Но има въпроси, свързани с хуманното отношение към животните. Основният проблем с клонирането е хуманното отношение, а не здравето на животните. И така, нека всичко да почива на правилната основа. Някой ме попита дали ще защитавам потребители от клонирането. Няма от какво да защитавам потребители. Няма нужда от защита, защото няма опасност. Няма риск. Но в Европа не имаме своите ценности. И хуманното отношение към животните е една от тях. На практика предложението, което направихме, бе следното. Да, Клонирането представлява проблем за хуманното отношение към животните. Има съответните доказателства за това. Ето защо ние излязохме с сигнал за мораториум на клонирането. и за използването на хранителни продукти от клонирани животни. предложих да се изготви законодателен проект в кратък срок. Тогава датата бе 2013, ако се проточи процеса, ще се отложи крайния срок. Но целта е в този проект да се разгледа напълно проблема с клонирането. Аз не искам подобни законодателни проекти и решения да се взимат на тъмно. Всичко трябва да се основава на данните, трябва да знаем какво е положението. Днес има пълна свобода с клонираните животни, с първото и последващите им потомства. И ние се опитваме да наложим някакви правила, нормативна уредба – за това ние предлагаме и да има проследимост на материалите за възпроизвеждане, за да знаем какво правим. Ако мога сега на шега да кажа нещо. Когато първо започнах да работя по въпроса с планирането. казахме, че е невъзможно да проследяваме живи животни. нали, пак не знам как ще с ушни маркировки, как ще става всичко това. Когато не бе зададен въпроса колко живи животни се внасят в Европа и, и бе казано 50. 50. Е, какъв е проблема тогава? И така, преди да се вземе решение, човек трябва да разполага с фактите. При преговорите засегнахме въпроси за проследимостта на живото първо поколение, Съвета също обсъжда идеята за етикетиране на месото от първото потомство на клонирани животни. Това е нещо, което може да стане и при наличната система днес, без да налагаме ново бреме за земеделските стопания. Казахме, що се отнася до останалите хранителни продукти, ще се извърши оценка на въздействието относно етикетирането на хранителни продукти от клонирани животни в този контекст. Трябва ли да слагаме етикети на хамбургерите, на саламите, на сладоледите? Трябва да се извърши оценка на въздействието, да видим на къде ще тръгнем. И пак повтарям, няма опасност за здравето хуманното отношение към животните вече не е актуално, няма такъв проблем за потомството. Това е моето виждане за клонирането. Какво да направим? Жалко, че клонирането бе използвано като кос за директивата за новите хранителни продукти. Мисля, че изгубихме една добра директива за новите храни, която щеше да отвори много повече ред и сигурност за производителите и пазара. Дадох указания на моите служби да действат бързо, да се опитат да върнат обратно в, да вкарат обратно в релси директивата за новите храни. Но тук се нуждае от подкрепата на парламента. Не искам да излиза така, че настоявам за директива за новите храни, за да се заобиколи проблема с клонирането. Не е така. Ние се нуждаем от такава директива. Мислихме, че ще имаме нова директива, но се оказа, че тя трябва да се промени. Искам да се постигне напредък по този законодателен акт. Принципно имаме споразумение, а по проблема с клонирането също трябва да действаме бързо, за да ви представим законодателен проект. Това възнамерявам да направя. Но пак ще повторя. Искам да се проведе една открита дискусия с парламента, с съвета за да сме сигурни, че можем да постигнем бърз напредък. Относно батерийните клетки за кокошките носачки. Това, което казах, трябва да се коригира. Изчакваме информация от 8 страни. За клонирането и новите хранителни продукти, това е положението. Надявам се, че отговорих на всички поставени въпроси. Ако съм пропуснал нещо, извинявайте. Благодаря на Джандали. Той отговори на всички въпроси. Със сигурност има различия в мненията. Има и някои чувствителни моменти по отношение на научния подход, но ние ще продължим тази така деликатна дискусия. Благодаря. Една минута почивка, след което преминаваме към точка 11 това е доклада на Мартин Хойзлинг, а сега една минута почивка, за да изпратя господин комисар.